съвместен дебат по въпроса на рибарството, устно и запитване относно консервирането на лаврака. Давам думата на автора на устното запитване. Is Mr. Gallagher is not here apparently. Оказва се, че господин Галахър не е тук. Господин Кадек тук ли е? И не го няма. This is just like a real plenary. Ма съвсем като истинско пленарно заседание. Um, Мато. Господин Мато. Господин Ма. Много обичам. Не обичам да чета изявление в пленарна зала, но при сегашните условия, защо не, господин председател, тъй като дебатът е съвместен, ще се спра на риболова. Най-напред съжалявам, че няма представители на Комисията по рибно стопанство. Радваме се, че беше постигнато споразумение вчера. Споразумението променя сегашната ситуация. Проблема за, рибно, за риболова на лаврака не е нов. Инициативите до сега са многобройни. Европейския парламент до сега проявяваше огромно търпение и към темата, и към комисията. Имам няколко въпроса. Третото три месече към края си, защо то не сме постигнали споразумение. По време на, що се отнася до риболова на скумрията, проблемът е също сериозен. Защо трябваше да дадем квоти на Фариойските острови, което е в ущърп на страни като Норвегия, с която имаме споразумение? А и комисията е много снисходителна към некоректни страни. Някои могат да си правят каквото искат, други не. Откъде идват тези двойни стандарти? Uh, thank you very much, Mr. Mato. Господин, господин Мато, Следващият оратор е госпожа Родус, която току-що пристигна. А, вие не сте госпожа Родус. Сте, сте. Okay, sorry, a case of mistaken identity сбъркана самоличност, се оказва. So, I give the floor to Miss, Mrs. Bilbao Barandika. Госпожа Билбао Барандика има думата. Заповядай. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на госпожа Даманаки за постигнатото споразумение между бъргови, държавите, бърговите държави. И не можем да приемаме, че а Исландия непрекъснато увеличава своите квоти. Квотите които и бяха определени през 2006 година. От друга страна, европейския флот не разполага с достатъчно квота, за да а, осъществява устойчив а, риболов. Така че какво ще стане с а, Исландия? са унези 4000 а, тон, които госпожа Билбао. Сега дам благодаря ви. Сега давам думата на господин Кун. Господин председател, през 2009 година Исландия беше изправена пред фалит. Исландия поиска спешна помощ от Европейския съюз. Европейския съюз предостави на Исландия подобна помощ, при обаче при е, условие, че известни е, правила биват е, спазвани. От 2010 година обаче Исландия вече не се придържа към установените правила и надвишава многократно квотите за а, улов на скумрия, които са и определени. Трябва да се трябва да вземеме съответните мерки, подобни на мерките, които бяха приложени спрямо Феройските острови и споразумението прието с, постигнато с Норвегия. Важно е, разбира се, че сме постигнали споразумение с Норвегия, но всяка страна трябва да спазва стрикно определените и квоти включително и Норвегия в Балтийско море. Ако подобни споразумения бъдат постигнати, ще можем да урегулираме пазарите и по този начин и е, последиците за моята страна ще бъдат е, добри. Така че се радвам за постигнатото. Господин Милана има дума. Грация, жена президент. Благодаря, господин председател, драги колеги. Благодаря на авторите. Радвам се и се надявам, че новият сезон, в който обсъждаме тези важни а, теми, започва. Нямаше открита среща с парламента, което е в нарушение на разпоредбите за а, съвместно взимане на решения има нужда да продължим бързо с преразглеждането и се надявам, че е, дейността ще вземе предвид е, становищата на държавите членки и парламента. Комисията е малко оптимистична. Е, мисля, че технократския подход промени е, някои разпоредби. Моята група е, не може да приеме всички разпоредби. Благодаря, господин Бузик. Има думата. Настоящият е, доклад е основата на цялата външна политика. Европейския съюз трябва да разполага с достатъчни инструменти. В противен случай всички инструменти са безсмислени. Само балансираната политика в областта на риболова може да запази устойчиво за бъдещи поколения. Често рибите мигрират и затова има нужда от външна външен контрол и защитата трябва да бъде на дело, не на думи. Риболовните предприятия трябва да имат стимули да използват методи и съоръжения, така че да има възможност за селективен подход, като се и по този начин ще се намали количеството на изхвърлен улов. Надявам се, че докладът ще бъде прият. Благодаря. Господин Данелис има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, бих искал да благодаря на колегата Майсна с отличния доклад и отличното сътрудничество. Директивата за интегрираното управление на бреговете региони е от огромно значение за развитието на зелената економика и на синото управление очакваме и създаване на милиони и половина нови работни места. Туризма и технологиите, свързани с морските пространства, са от огромно значение. Надяваме се, че това ще доведе до нови инвестиции в преговите региони ще трябва да. Но ако няма интегрирано управление на бреговите райони, няма да постигнем устойчиво развитие. Свидетели сме на случващото се в Средиземноморския басейн и от с последиците от човешката дейност там. Затова директивата трябва да включва специалните условия за развитие на екосистемите. Социалистическата група настоява за по-тясно сътрудничество при управлението на морските басейни. Държавите членки трябва да имат общо виждане и общ подход за използване на ресурсите и опазване на морските пространства. Също... Председателят прекъсва оратора. Благодаря ви. Благодаря господин Данелис. Закъсняваме много, така че ви моля да спазвате времето, което ви е определено за изказване. Господин Салавракос, имате думата за една минута. Кирие Проевре. Господин председател, морската политика и програмирането на морските дейности могат и трябва да бъдат инструменти за растеж, заетост и изпълнение на стратегията 2020 Европейския съюз. Независимо от трудностите, трябва да постави акцент върху морските дейности, където работят 5 милиона души. На тях се пада 500 милиона евро. Трябва да има координация на политическо ниво за да се оптимизират резултатите в полза на европейските граждани. Поздравявам госпожа Майснер. Смятам, че това е полезна инициатива за изпълнение на Европейски план за управление. Задължително Европейския съюз да развива своите дейности в областта на контрол, изключителни економически зони, крайбрежни зони,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 прекомерния риболов влияе върху екосистемите и 80% от запасите в Средиземно море са подложени на свръхлов. От гледна точка на Унгария искам да кажа, да изразя няколко съображения. Данъците трябва да се намалят. Трябва да организираме рибното стопанство така, че да бъде е, екологически економически устойчиво. Целта на новата политика е да се повиши нивото на устойчивост на рибните запаси, европейските граждани да имат сигурен, сигурен източник на доставка на риба. Съобразихте се с, с е, ограниченията във времето. Господин Карона, е, и аз е, ще прочета това, което съм подготвил. Преди половин час бяхме казали, че имаме нужда от устойчива политика и трябва да защаме морето. Сега сме готови да се откажем от това. Това е из, измяна. Никой не се разтревожи, когато в Средиземно море беше наложена забрана не можем да отсъстваме, когато говорим по едни въпроси, а присъстваме по други. Никой от председателствата не поставиха този въпрос в центъра на вниманието. Аз мисля, че тук влияние оказаха лобистки кръгове. Господин Карона, сега стигаме до процедурата Catch the Eye. Твърде много колеги се записаха. Не мога да дам думата на всички. Ще дам само на трима. И се извинявам на останалите. Госпожа Петикайне, госпожа Бонанини и след това госпожа Флашикова. Госпожа Питикайнен. Рибните запаси са подложени на свръхулов. Те съзряват бавно. Малките видове, древните видове са подложени на сериозна опасност. Други научните данни говорят в полза на това в парламента. Не се, се обръща внимание и на това, което би оказало влияние върху рибарите. Имаме нужда от баланс между двата въпроса. Ще видим какво ще бъде влиянието върху професията на рибарите. Има обаче и альтернативи, с които трябва да се съобразим. съобразим. Норвегия прилага различни методи. Благодаря господин Бонанини за не повече от една минута. Извинявайте. Бихте ли се изправили, когато се изказвате? Отрицателното въздействие на свръхувода на ува трудно се подава на изчисление, унищожават се екосистеми морските видове са задължителни за равновесието, за екоравновесието. Те са много важни и за осигуряване на хранител, на продоволствената сигурност. Не бива да забравяме, че морските екосистеми са свързани помежду си. Е, свръхуловода да има вредно въздействие и върху рибарите. Разрушителният риболов пречи на, напредъка на и пречи на опазването на околната среда. Ние сме за устойчива политика в областта на риболова която да не нарушава а, природното ни наследство. И извинявайте, че а, превиших а, ограниченията. Госпожа Флашикова Бенова за една минута. Предложението има за цел да реши тези много наболели проблеми на рибарството. Проблемите свързани с рибните резерви, тъй като видовете, за които говорим, са много уязвими и са жертва на интензивните методи на а, риболов. И тъй като а, рибол, този вид риболов не е регламентиран в много от държавите членки, ще трябва да вземем необходимите мерки, за да предотвратим последиците върху екологичните системи. С госпожа Фашикова приключваме а, дебата на тази тема. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. това е бюджета 2015, основни насоки и давам за 4 минути думата на докладчика. Благодаря, благодаря господин председател.